Искам да ви кажа нещо, което сигурно знаете. Размяната на мнение с външния министр на Франция, Оран Фабюс, който искаше да дойде и да говори пред нас, трябваше да се отмени поради лошото време и съответното смущение в железопътния транспорт и връзките между Франция и Белгия. Утре след обяд в 3 часа дебатът за двете становища на господин Сала Франка за освобождаването от отговорност 2011 година се отлага и вместо това ще обсъдим съвместното съобщение от госпожа Аштан и господин Фюле за Магрепа в присъствието на господин Мингарели. И така, утре в 3 часа. ще проведем съвместен дебат между АФЕТ и СЕД за Мали на 24 между 9 и 11.30 сутринта. Ще продължим дискусията за Мали и мисията за обучение с господин Маскот, управляващ директор за Африка и Уолтер Стивенс, директор от, в службата за външни дейности на 31 декември от 10 до 11.30 ще проведем съвместно заседание с ДВ с, за размяна мнение с президента на Сомалия в Страсбург. На 6 ще проведем среща с министъра на европейските въпроси на Ирландия за, съвет, за заключенията на съвета по външни отношения. Виждате, че трябва да одобрим протокола на поредица от срещи от юли до октомври, ако няма забележки. Протоколите се считат за прияти. Преминаваме към първата точка от дневния ред изменение на споразумението Европейски с Украина за улесняването на визовия режим. Как, тъй като господин Павел Ковал, който е докладчик, даде своето съгласие за измененото споразумение и той отсъства, ще дам думата на Чарл Стана, координатор на групата. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че господин Павел Ковал не може да дойде и се радвам, че аз съм тук, независимо от закъсненията на Евростар. Чувствам се малко неудобно, защото въпросът е свързан с шенгенското пространство и разбира се, моята страна не членува в него. Заедно с това обаче мога да кажа с открито сърце, че моята група и аз подкрепяме това предложение. Това е една малка стъпка към създаването на безвизов режим между Европейския съюз и Украина Крайна предостави безвизов режим на всички граждани на Европейски съюз, както в членуващи в Шенген, така и извън Шенген, но ние все още обсъждаме пълният безвизов режим, така че сега са предвидени някои ограничения за украинците, които имат желание да посещават шенгенското пространство. Виждате на страница трета има становище без изменение, което подкрепя становището на Либе, а именно да дадем съгласие на това предложение, доколкото разбирам то е, изисква съгласието на парламента в съответствие с новите правомощия. Всъщност е, става дума за разширяване на категорията лица, които могат да получат е, множествена виза в рамките на една година до три години. Става дума за лица от неправителствени организации, участници в трансгранични програми, студенти, докторанти, представители на религиозни общности и лица, участващи в конференции и семинари, организирани на територията на Европейския съюз, които път, унези, които пътуват редовно до Европейския съюз, както и лицата, които както и придружаващите ги лица. Мисля, че ще спра до тук, господин председател и се надявам, че това предложение ще бъде прието без възражение от членове на тази комисия. Председателят, госпожа Ибрисакич, има думата. Благодаря, господин председател. Господин Проташевич също не е тук по същите причини, поради които отсъстват и останалите членове. Аз е, ще ви представя становището на НП и неговото лично. Господин Протешевиц е и заместник председател на НП, отговарящ за е, политиката за съседство. Той отдава голямо значение на безвизовия режим е, като инструмент на обмена. Ние смятаме, че е необход... че тази промяна е много необходима, тъй като премахва съществуващите недостатъци. Премахва тежките тромови процедури за журналисти, представители на организации на гражданското общество и други. Европейския съюз винаги е подкрепял организациите на гражданското общество. Ето защо това предложение съответства напълно на политиката на Европейския съюз към източното партньорство. Гласуването ще бъде просто и ЕНП ще гласува за. Благодаря. Председателя. Благодаря. Господин Шивец. Благодаря. Е, това споразумение не е противоречащо по същност. На срещата на върха с, с е, източното партньорство казусът Украина се разгледа като модел, що се отнася до либерализирането на визовия режим. Както спомена и господин Танок, това е малка стъпка в правилната посока. Тази стъпка ще придобие още по-голямо значение, ако питаме населението на Украина. Не бива да забравяме, че проевропейските сили в е, Украина трябва да получат правилния сигнал, а именно, че Европейския съюз не обръща, гръб на Украина. Процес, който не е завършил. Това е процес, процеса на подписване на споразумението за асоцииране. Това за Украина е много важен сигнал. Хубаво е, че това споразумение влиза в сила. В Украина липсват определени реформи. Чухме такива гласове, гласове, които се изказват в полза на предупреждения относно Украина, но не смятам, че тези аргументи са правилни в момента. Трябва да подчертаем това, което е важно за гражданите. Правени са определени статистики, по отношение на издаването на визи. И тук има дисбаланс. Някои страни са доста ограничаващи. Хората стоят дълги часове на опашка и се чувстват унизени. Това е лош опит за тези хора, лошо преживяване. В други обаче държави членки се издават милиони визи или поне хиляди. Това споразумение смятам, че е наистина правилното споразумение в правилната посока. Госпожа Нейц. Uh, Господин председател, както всички останали, и нашият колега закъснява защо, поради метеорологичните условия. От името на моята делегация искам да кажа, че ние подкрепяме предложението, е, одобряваме го и ще го подкрепим. Благодаря, казва председателят. А сега от името на комисията господин Дитрих Палман или Габриела Шмидт. Ня. Някой от вас двамата? Yes, thank you. Uh, good afternoon. Uh, I'm indeed Dietrich. Благодаря. Аз съм Дитрих Палман, отговарящ за визовата политика на комисията. И аз е, мога само да се съглася с е, депутатите. Това е едно много положително споразумение за гражданите на Украина. То дава възможност за допълнително облегчение на издаване на визи за представители на гражданското общество, на неправителствени организации, журналисти и други хора, които наистина могат да се възползват от либерализацията на визовия режим. Както бе посочено, това е споразумение в правилната посока. От 1 януари 2008 година вече има едно облегчаване на визовия режим, а това споразумение го допълва. И така, приветствам становището на докладчика, въпреки че той днес не е тук. Аз му благодаря и с интерес очакваме заключенията и ратификационния процес от страна на държавите членки. Ясно е, че комисията Либе ще бъде въвлечена в процеса на по-късен етап. Господин Кирилов. You, the... Благодаря. Мисля, че това допълнително улеснение, което по всяка вероятност се подкрепя от повечето колеги, е нещо, което ще даде подходящ сигнал в... и той ще бъде много навременен, предимно за населението на Украина, особено за младите и учащите се за активната част от обществото, НПО и така нататък. Защо е навременно? Разбира се, остават още проблеми и за разрешаване, особено в някои политически области. Но сигналът е правилен. Той дава той е допълнителен мотив на украинците да се борят за своите права, за по-добро общество, за развитие на страната. И при всички случаи това е сигнал, че Европейският съюз проявява готовност да подпомогне процеса на сътрудничество и по-нататъчна интеграция на Украина. Така че политическият сигнал е правилен и би трябвало всички да го подкрепим. Добре, благодаря. Сега искам да ви съобщя, че гласуването ще бъде утре. Не са внесени изменения. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Доклад за развитието на Черна гора. Внесени са 92 изменения и 8 компромисни изменения. Ще дам думата на господин Танак. Благодаря, господин председател. Когато представих е, за първия път доклада, говорих 5-6 минути, няма да повтарям това, което вече казах, само ще обобщя. Черна гора е, си оставя положителен пример. Тя не страда от сериозните проблеми, които тормозят някои от нейните съседи. Става дума за малка страна, с незначителни гранични спорове, относително стабилно население, макроекономиката е стабилна, независимо от това, че се използва еврото. Страната е регионален фактор, в смисъл, че се опитва да изглади различията между съседите. Тя е страна, коя, на която беше дадена възможност да открие, да започне преговори заедно с Сърбия и за разлика от Македония, която е от 7 години, но не може да започне преговори поради вето от една от държавите членки и така страната върви в правилната посока. Наскоро имаше промяна в правителството. Мисля, че това е последно, е, единственото, което се е променило от последното ми изложение. Не е ясно дали министър-председателят е напуснал коридорите от властта. Е, и предишният е, министър-председател сега е външен министър Екипът е доста опитен. Наскоро в Лондон говорих е, на една среща с бившият посланник в Брюксел. Той е главният преговаряща, е, раз... наясно с проблемите. Екипът е опитен и имат е, желание да се съсредоточат върху глава 23, 24 и двете глави са свързани с правосъдието, защото въпросите, които представляват най-голям интерес за нас е борбата срещу корупцията, прозрачността и защита правата на малцинствата. И моят доклад, който е относително кратък, получи 92 изменения и има 8 компромисни изменения. Срещнах се с докладчите в Сянка и постигнахме споразумения. С едно-две изключения. първия компромис е изявление, с което приветстваме последните събития. Чувам, че госпожа Копа иска да включи изменение 10 като устно изменение. Не възразявам. Има компромис за изборните, избирателните процедури, Венецианската комисия, финансирането на партиите, повечето прозрачност. Компромис 3 свързан с правосъдието и други въпроси, като правата на детето и младежите, които са задържани. Компромис 4 които са свързани с глави 23 и 24, по-конкретно връзка с корупцията. Настоява се за повече прозрачност в финансирането на политическите партии и предизборните кампании. Компромис 5, който е свързан с свободата на изразяването, особено медиите. В миналото имаше твърдения за е, тормоз на журналисти и нетърсене на отговорност е, от е, извършителите на подобни нападки. Сериозен въпрос, това, тъй като това е белек за демокрация по-конкретно и за свободното и демократично общество в което има свобода на медиите. Е, за съжаление, в една малка страна броя на медиите е ограничен, така че не е никак е, лесно да се постигне напълно независима преса. Редакционната независимост е много важна и това е компромисната формулировка. Компромис 6 е свързан с правата на малцинствата е, в Черна гора има едно малко ромско младсинство, за което се твърди, че е било подлагано на дискриминация. Има един беженски лагер, който е свързан с определени проблеми. Възниква и въпроса за правата на ЛГБТ. В Страсбург пред няколко месеца се срещнах с активист, който твърди, че единственият открит, открито гей човек в страната трябва да се борим активно за правото на хората да живеят както желаят. Той твърдеше, че в медиите е имало нападки срещу него. Компромис 7 е свързан с правата на жените, равноправието между половете и представителство на жените в обществените органи. Там се прави коментар за макроекономическите статистически данни. Економиката, която е малка економика, зависи от туризма и не е достатъчно диверсифицирана. Трябва да се положат усилия за преодоляване на повишаващата се безработица. Малките и средни предприятия очевидно се нуждаят от повече прозрачност във връзка с процеса на приватизация. Има съмнение дали той е бил проведен по напълно свободен и прозрачен и честен начин. Като цяло трябва да кажа, че е, за мен беше удоволствие да работя с Черна гора, много стабилна страна, очевидно върви в правилната посока и аз ще, и аз съм а, е, твърд защитник на това тя да бъде оценявана по собствените си достоинства. Би било жалко, ако върху решението за нея повлият проблемите на седните страни. Ще спра до тук и ще дам думата на колегите да се изкажат по компромисните изменения. Госпожа Еприсакич има думата. Благодаря, господин председател. Аз от доста време имам привилегията да работя с Чарлз и смятам, че този текст е добре балансиран и отразява ситуацията много реалистично. Въпреки това, смятам, че текста с всичките компромиси е даже още по-добър и е, ние ще подкрепим всичките компромиси, ще подкрепим и голям брой от измененията, които ще се гласуват по-отделно. Също така виждам, че госпожа Копа ще представи е, устно изменение по компромис 1. Ние подкрепяме и това устно изменение. В крайна сметка смятам, че ще се споразумеем по един реалистичен и много добър текст. Благодаря. Благодаря, казва председателят госпожа Гомеш. Е, Докладчика не е тук, за съжаление, но от негово име искам да кажа, че сме благодарни за, добро, за добрата работа на господин Танок. Имаше добро сътрудничество между всички докладчици в Сянка. Е, трябва да потвърдя, нямахме големи проблеми и текста ще бъде, смятам, прият от всички. Господин Танък описа основните проблеми, които са отразени в 8-те компромиса. Естествено, това са Естествено, е, преговорния период е период на промени за страната, е, период, в който Европейския съюз може да окаже голямо влияние за промени е, в страната. Смятаме, че когато една държава членка вече е в съюза, много въпроси не се задават. Ето, моята страна е пример за това. Е, нещата понякога потръгват в обратна посока, регресират. Ето, например, в моята страна, това, за което, което ние смятаме за АКИ, за стандарт в, на европейско равнище, някои неща в моята страна се влушават например, по отношение на економическата дисциплина. Но за Черна гора е, времето е назряло, времето е много важно, когато Европейския съюз трябва да окаже положително влияние върху гражданското общество и правителствените органи в Черна гора. По отношение на човешките права, на правата на жените и правата на децата. Това е много важен въпрос, както и въпроса за борбата срещу корупцията, прозрачността на закона, на законодателството. Всичко това има огромно влияние върху е, цялото последващо развитие. Свободата на словото, на медиите е централен въпрос. Не може да има отчетност, не може да има прозрачност и не може да има борба с корупцията, ако медиите не са свободни. Това, което е много важно, то е, е приемането на доклада и може наистина чрез този доклад да опосредстваме промените в Черна гора промени, които ще, се, ще са добри за гражданското общество в Черна гора. Господин Скачен. Мой колег Иво Вайгли is not here, so... Аз ще говоря от uh, името на своята група и народния си език. Най-напред искам да поздравя докладчика господин Танък за ангажираността му. Черна гора е пионер на Западните Балкани. Единствената страна в региона, която води преговори за членство. Ето защо тя служи за пример сред своите съседи, които са много по-големи Босна и Херцеговина от една страна е объркана. В Албания има, сме свидетели на неприемлива риторика на национализъм, но Черна гора разбира, проявява разбиране на същността на Европейския съюз. Черна гора се готви за президентски избори това е нов елемент, който ще осигури стабилност. Искам да посоча, че президента на Сърбия Томислав Николич беше в Черна гора на официално посещение наскоро. Както знаете, той има много проблеми с други страни. Той не е добре дошъл в Харватска поради някои провокативни изказвания, направени в миналото. И аз мисля, че поканата да посети Черна гора е жест на добра воля и аз се надявам, че наскоро ще има а, среща между господин Николич и президента на Косово. Мисля, че подобна среща беше насочена в Черна гора, но не се проведе. Мисля, че на тази среща бяха създадени добри условия. Не можем да не поздравим и Европейската комисия за това, че промени своята практика, а именно най-трудните въпроси се отварят в самото начало. Имам предвид глави 23 и 24. И определено вярвам, че по-късно, когато подхождаме към Турция, ще бъдем по-обединени при откриване на главите 23-24 за върховенство на закона и борбата с корупцията. Не можем да не приветстваме с това, че Черна гора временно отвори и затвори главата за научни изследвания. Това говори, че страната е готова да открие други глави. В компромисните изменения Чарл Станък предлага приемливи решения по отношение на общността ЛГБТ, медиите, дискриминацията срещу жените. Споменахте неправителствените организации от името на групата АОДЕ. Мога да потвърдя, че подкрепяме компромисните изменения и ще гласуваме за тях. Също така бих искал да приветствам факта, че господин Лукшич, бившия заместник министър-председател, а сега министър на външните работи, министър на европейската интеграция, е много добър избор който ще ни помогне в бъдещия диалог. Още един път поздравления за, на господин, с господин Танък и творческият му а, принос. Надявам се, че докладът ще насърчи Черна гора да се движи по-бързо и ефективно към Европейския съюз. По този начин ще помогне на другите страни от региона и ще докаже, че процеса на интеграция е жизнен. Благодаря, господин Чунтис има думата. Благодаря, господин председател. При първото четене и обсъждане на доклада, аз като докладчик в Сянка има възможността да изложи позицията на левицата за разширяването и за перспективите на Балканите. Аз съм съгласен с докладчика. Очевидно, Черна гора е един от по-леките случаи, ако мога така да кажа, в сравнение с други държави от Западните Балкани. Това не означава, че трябва да отстъпваме от нашите строги изисквания има някои точки, с които сме съгласни и други, с които не сме в доклада и също така има липсващи точки. Ние сме подали съответните изменения, докладчикът не е съгласен с тях. Това са три изменения, предложени от нас. И исках да кажа, че във връзка с 8-те компромисни изменения ние сме съгласни с първото във връзка с напредъка. Съгласни сме с третото изменение за правосъдието, с петото за медиите, за шестото за правата и за седмото за правата на, за дискриминацията срещу жените. Ние сме съгласни с тези компромисни изменения, дори и при положение, че нашите собствени предложения са отхвърлени. Искаме да направим още една забележка и е, да допълним е, нещо, което липсва. Е, липсва препратка към правата на работниците, е, към е, създаването на социална мрежа и защитата на безработните. Госпожа Луначек и госпожа Корнелсен е, също подадоха своите изменения. Ние ще ги подкрепим в хода на гласуването. След това искаме да направим изменения във връзка с необходимите инвестиции в областта на туризма, особено в крайбрежните региони. Госпожа Луначек направи предложение за изменение, а именно искането за клауза, свързана с опазване на околната среда, която е свързана с туризма. Друго наше други предложения, които бяха отхвърлени, касаеха корупцията, която е на доста високо ниво. Става въпрос за приватизацията и за чуждите инвестиции. А, тези въпроси са свързани с корупцията и също така с интересите на държавата. В тези точки по тези въпроси сме внесли още изменения – това е нашата позиция и ще видим как ще гласуваме утре. Благодаря, госпожо Луначек. Искате ли да кажете нещо по този въпрос? Uh, expect... Благодаря. Аз uh, малко се къснях, извинявам се. Не чух изказването на господин Танок, но на заседанието на докладчиците в Сянка говорихме и зная, че той се занимава с всички проблеми, които са на лице, и, но се подчертава също така и напредъка на Черна гора. Според моята политическа група, Черна гора е страна, с която трябва да се продължат преговори, трябва да се задържи енерцията на преговорите, която е положителна. Ето Харватия е на един друг положителен пример. Има три аспекта, които искам да подчертая, които от гледна точка на зелените са важни. Имаме изменения, които не са включени в компромисите, но бихме искали е, колегите да ги подкрепят. Първия, Първа точка. Това е въпроса с общността ЛГБТ. Ние знаем в текста има следното. Има напредък в това отношение. Предишното правителство бе направило определени положителни стъпки. Имаше регионална конференция, на която, на която се говореше по въпроса за недискриминация на хората с е, различна сексуална ориентация. И бихме искали обаче е, правителството да подкрепи провеждането на една подобна конференция тази година и за това ще помолим колегите да гласуват за утре. На второ място, въпрос за корупцията. Това е все още много важен въпрос за Черна гора. Хубаво е, че комисията е започнала преговорите по глава 23 и 24, но последните развития не са, са отразени в нашите последни изменения, а именно господин Шукано Лукаш, Лу, Лукашич Секанович е започнал въпроса за приватизацията, процес по приватизация. Ние бихме искали да помолим за вашата подкрепа в това отношение. И Изменение 82. Там става дума за по-добрия баланс между економическото развитие и екологичното развитие. Както знаете, в Конституцията на Черна гора има препратка към това, че е, страната иска да бъде екологична държава, но според нас трябва много още да се направи по отношение, например, на туризма, за да може страната да се развие така, че да е еколог психично чиста и то не само чиста, но да развива по-успешно туризма. Ето, например, крайбрежието, то все още е в опасност, то е недостатъчно развити, развито. Има чудесно е, чудесни пейзажи, но някои от участъците са замърсени. Тоест, трябват ни не само мерки за опазване на околната среда, но ни трябва също така и по-добро планиране, градоустройствено планиране и проектиране. Благодаря на господин Танок отново за доброто сътрудничество. Мисля, че докладът ще бъде много добър и въпреки това се надявам, че колегите ще могат да подкрепят и нашите изменения. Благодаря, госпожа Копа. Благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчика. Там наистина са идентифицирани основните проблеми в Монтенегро в Черна гора. Черна гора отбележи голям напредък и то благодарение на споразумението и съгласието между основните политически партии и етническите общности. Те много насериозно приемат интеграцията в Европейския съюз и мисля, че това трябва да е ясно послание за Албания и Босна и Херцеговина. Хубаво е, че проектът докладът казва, че Черна гора е първата държава, е, която започва преговорите по този начин. Това не се разбира много добре и често изобщо не се разбира. Смятам, че е, точка и от преамбюла трябва да бъде по-ясна. Там се подчертава върховенството на закона и демократичното управление. Страната трябва да се съсредоточи върху съдебната система, борбата срещу корупцията и организираната престъпност, правата на мълцинствата, включително и сексуалните мълцинства. Въпроси за равнопоставеността на половете са много важни за мен. Аз благодаря на господин Танък, че ги е включил в доклада си. Трябва също така да се помисли за компромис 7. Компромисът не включва моя, моето измерение 16. Там става дума за равнопоставеното между половете, защото жените имат за първи път възможност да участват в изборите. Е, всъщност 264 жени са били кандидатки за политически постове. Това е огромно подобрение, е, което се приема от ОИСС. Надявам се, че съответната част на изменение 60 е, ще бъде подкрепено, защото по този начин ще дадем възможности на повече жени да бъдат избрани в парламента. Донгола Горакис. Eh, vă mulțumesc, eh, domnule președinte, dar eh, o să-mi permiteți să continui în grecește, că e mai... για να κερδίσουμε και χρόνο. Благодаря, ще продължа да говоря на гръцки. Исках да кажа накратко нещо за този доклад за напредъка на Черна гора и искам да изразя своя протест външният министр на Франция отложи пътуването си и се отложи а, тази размяна на мнения а, няма да се състои и смятам, че аргументът, че е а, възпрепятстван от метеорологичните условия, ми се струва малко слаб и може би изразява някакво отношение към нашата комисия, което не е от най-добрите. Ще се върна сега на темата Черна гора. Знаете, че моята партия принципно е срещу разширяването на Европейския съюз, защото политиката, водена в Европейския съюз, още повече ще изостри проблеми, вече съществуващи в тези държави. И сега ще се спра на самия доклад, на четири точки от него. Нещо, което много ме впечатли е, че процедурите за присъединяване се нуждаят от реформи. Нужни са реформи в държавата, които касаят приватизацията, а това са мерки, които ще се отразят на заетостта, както в градовете, така и в селските региони. За тези проблеми не се споменава в доклада нито дума. И не се а, споменава нито дума за проблемите с предстоящата безработица или какво ще стане с тези хора. Второ, социалната инфраструктура. Споменава се бедността, особено на децата. Споменава се, че тази бедност се дължи на липсата на инфраструктура, но а, липсата на инфраструктура касае също така образователния сектор, а, сектор на пазването на околната среда, транспортните мрежи. А, оставам с впечатлението, че докладчикът не се интересува от тези въпроси, защото просто не ги е споменал. Точка 14 за нас е неприемлива. Там се хвали вътрешнополитическата стабилност на Черна гора, както и финансовата стабилност. Нищо не се казва, че държавата всъщност бива изпратена а, крачка назад, според нас. Следващата точка касае участието на неправителствени организации в процеса на преговори. Тук не се споменава нищо за това, кои точно НПО-та ще участват в процеса. Смятам, че ако приветстваме участието на НПО, трябва да кажем няколко думи и за техните позиции по преговорния процес. Докладът не казва нищо по този въпрос. Освен това, смятам, че е важно какво е мнението на партиите в процеса на преговорите по присъединяването. И последната ми точка касае външната политика. Казва се, че Черна гора трябва да реши проблеми, свързани с а, а, положението по границите, съседните държави. Не се казва нищо за основата, на която да се вземат тези решения. И приключвам точка 20. Там става въпрос за общата позиция на Европейския съюз за Международния наказателен съд и неговата позиция за Черна гора. Това е много важен въпрос. Благодаря. В крайна сметка трябва да проявим щедрост към господин Лоран Фабюс, тъй като той не е тук, но както знаете ще има възможност да обсъдим въпроса за Мали. И сега от Европейската комисия представител на Генерална дирекция разширяване. Благодаря, господин председател. Използвам тази възможност да уведомя парламента за проведена среща между господин Баросо и господин Джуканович. Среща беше проведена тази сутрин. Доколкото разбрах, това е първото посещение на господин Джуканович беше в Брюксел. Той засвидетелства силна ангажираност към Европейския съюз. Той също така докладва за напредъка, постигнат в Черна гора, за създаване на необходимите структури за а, присъединяване. Създадени са 19 работни групи, останалите групи ще бъдат създадени скоро. Споменаха се глави 23 и 24. Това са главите върховенство на закона. Работи се по план за действие. Целта е тези планове да бъдат приети от правителството през пролета. Като цяло той приветства постигнатия напредък в преговорите за присъединяване. Знаете, че сме в процес на аналитичен преглед. Една от главите е затворена временно и се очаква още една глава да бъде отворена по време на ирландското председателство. Председателя Баросо подчерта необходимостта от промяна на Конституцията, за да се осигури независимост на съдебната система в съответствие с препоръките на Венецианската комисия. Също така той насърчава министър-председателя да намери начин да разреши съществуващите проблеми с Харватска. Другият въпрос, който според мен представлява интерес за вас е, че в петък беше обявена дата за следващите президентски избори на 7 април, като вторият е, тур ще бъде на 15. Благодаря. Благодаря, господин Танък. Искате ли да кажете нещо? Благодаря, господин председател. Ще бъде кратък. Благодаря на госпожа Ибрисаджиш. Ние работим много добре е, заедно и разчитам много на нея като експерт е, по региона. Тя знае езика. Благодаря и на секретарията които ми помогнаха при ставянето на доклада. Благодаря на госпожа Гомеш за хубавите думи и на госпожа Копа, която също повдига въпрос за това, че се повдига летвата за членство след България и Румъния и сега тези страни, останалите страни трябва да положат много повече усилия. Благодаря на господин Качин от името на АЛДЕ. Черна гора е единствената балканска страна, която в момента води преговори, предстоят президентски избори. Спомена се факта, че една от главите вече е затворена, наука и научна дейност. Въпрос, който не е проблематичен, беше проведено и посещение на председателя на Сърбия е, не съм съгласен с господин Горакис и господин Чунтис от Обединената левица. Това не е очудващо. Те в този случай не споменах нищо за членството в НАТО. Това сигурно ще ги зарадва. Независимо от това, не съм съгласен с, с становищ на, на Обединената левица която е против разширяването, тъй като смята, че това би било нарушение на техните принципи. Господин Ангоракис, граничният спор е с Харватска и то отнесен към Международния съд в Хага. Въпросът трябва да се ускори бихме искали той да се реши, но въпросът е от двустранно естество. Що се отнася до казаното от госпожа Луначек, аз съм се занимал подробно с правата на ЛГБТ. Съгласен съм, че има проблеми. Срещнах се с активист, който изрази тревоги по много въпроси. Аз не искам да предписвам рецепти. Да, разбира се, тук става дума и за вътрешни въпроси. Те не са против е, гей прайдовете, но аз не мога да им е, казвам какво да правят. Е, моят акцент е свързан с, основните, върху основните принципи. Вие повдигнахте конкретен въпрос за съдебно дело за сестрата на министър-председателя в британската традиция ние не споменаваме делото преди то да бъде гледано от съда, тъй като не смятаме, че трябва да се произнасяме преди съда. Ако тя смята, че е била оклеветена, има право да си потърси правата. Ако и има отсъствие на справедлив процес ако има елемент на потискане на свободата на пресата, това е различно, но не подкрепям изменения да се повдигат въпроси преди да бъде изчерпана процедурата за обжалване. По отношение на баланса между економическото развитие и околната среда, очевидно Въпросът е деликатен. Не искам да предписвам рецепти на Черна гора. Не можем да им се месим и да им кажем какъв е точния баланс. Те си имат парламент, правителство, които са демократично избрани. Казах достатъчно за необходимостта от високи екологични норми не искам да им нареждам какво да правя. Но като цяло повечето от докладчите в сянка и изказалите се от името на групите изразиха подкрепа за моя доклад и им благодаря за това и гласуването ще бъде утре. Благодаря ви. Благодаря ви, аз каза председателя. Гласуването ще бъде утре в 9 часа точно, стига снегът да ни позволи да стигнем до парламента. Преди да преминем към следващата точка в дневния ред, доклад за напредъка на Турция, искам да ви информирам, че тук са членове на Турското бюро на съвместния парламентарен комитет Европейски съюз Турция. Те са тук. Сега. Искам да ви информирам, че това е първото разглеждане на проекта за резолюция по доклада на комисията за напредъка на Турция. Госпожа Омен Ройтен е тук. Тя веднага получава думата. Искам да обявя, че срока за внасене на изменения 5 е февруари 12 часа на обяд. Госпожа Омен Ройтен, имате думата. Благодаря. Драги колеги, в резолюцията от миналата година ние говорихме за взаимовръзката между Турция и Европейския съюз и начина по който това взаимо, взаим, тази взаимозависимост може да доведе до положителни резултати по отношение на взаимните ангажименти. В контекста на 2012 година взаимните ангажименти, ние наистина видяхме, че Европейския съюз и Турция могат да задълбочат своя диалог, могат да задълбочат взаимното си разбиране и да постигнат положителна промяна. Въпреки това, трябва да продължим тази конструктивна връзка, това конструктивно отношение в, по отношение на в атмосфера на взаимен, взаимно отношение. И аз вярвам, че новите ангажименти в контекста на бъдещите преговори, това нещо е много необходимо. За взаимните ангажименти, те трябва да проистъкат от двете страни. Резолюцията от тази година подчертава важността на реформите в областта на съдебната система и основните човешки права. Пакета по реформи беше много важна стъпка. Той, но е важно тези реформи да продължат е, и трябва да бъдат последвани от пакет за съдебната система. Важно е да се занимаваме с въпросите за дефиницията за криминалните деяния, свързани с тероризма. Това трябва да се случи в наказателния процес. Много е важно да се поощрят правото на свободата на словото в Турция. Турция трябва да усили своите стремежи, но също така и Европейския съюз трябва да бъде конструктивен. Трябва да предоставим ясна пътна карта за процеса на реформи. Глави 23 и 24 предоговарянето от новото отваряне е много важно. Европейския съюз трябва да е двигателя за реформите в Турция. Турция е много важен регионален играч и има стратегическа роля за външната политика на Европейския съюз. Един съществуващ политически диалог трябва да бъде укрепен. Той съществува, но трябва да бъде укрепен. И трябва да окоръжим Турция да развива външната си политика в рамката на диалог, но също така и в рамката на координация с Европейския съюз. И както казах вече, Турция играе много важна роля по отношение на Сирия. Ангажиментите на, към демократичните сили в Сирия и е, хуманитарната помощ от страна на Турция към Сирия са много важни. До Хатай има лагери за сирийски беженци. Аз ги посетих и бях много впечатлена от е, условията в тези лагери, в този лагер. Но трябва да знаем, че някои хора са стоили там вече две години, независимо колко добри са условията. Важно е международната общност да подкрепи Турция в усилията и да се справи с, хуманитарната, с хуманитарните измерения на кризата в, Сърфия, в Сирия. Затова е важно Европейския съюз и Турция да се споразумеят по начина, по който хуманитарната помощ да се оказва на Сирия. Господин председател, резолюцията осъжда продължителните насилия, упражнявани от ПКК и също така се обръща, апелира към Европейския съюз да окоръжи Турция да се бори срещу тероризма. Турция би трябвало да приеме закон за опазване на личните данни, а също така и законодателство срещу финансирането на тероризма. Така че а, едно, едно споразумение за сътрудничество с Европол може да бъде сключено. Подобно споразумение може да бъде сключено и с Евроюст. В резолюцията искаме да помолим всички политически сили в Турция да работят за укрепването на политическия диалог и за укрепване на процеса на по-нататъчни културни, соци... социални и економически реформи и включване. Важно е също така и кюрските граждани да бъдат въвлечени в процеса. Аз приветствам усилията на турското правителство и искам да подчертая още веднъж с радост, че основните политически партии, основната политическа партия подкрепя разговорите и преговорите. Това е много голяма възможност, важна възможност за решаване на важните проблеми. Също така и що се отнася до работата по Конституцията. Турския парламент би трябвало да бъде поощрен да продължи своята работа по този въпрос и да се прави с основни въпроси, като разделянето на властите, отношението между държавата, гражданското общество и религията, основните права за всички граждани и също така включващата концепция за гръществеността. Европейския съюз би трябвало да подкрепи Турция в това отношение. Много съжалявам за факта, че Турция не искаше да преговаря с кипърското председателство. Според мен това бе загубена възможност за започване на един процес на ангажимент и нормализиране на отношенията с Кипър. Турция отказа да изпълни задълженията си на допълнителния протокол и това оказа влияние върху процеса на преговорите. Господин председател, това бяха основните въпроси, които исках да подчертая днес. Вие бихте намерили по-задълбочено описание на тези въпроси в проекто резолюцията. Аз обещах на фламандските си колеги да погледна превода на холандски. Трябва да го погледнем и да да погледне преводите на всички езици, тъй като понякога има дефицити в превода. Благодаря, казва председателят, следващият оратор. Е, Уважаеми господин председател, Искам да поздравя докладчикът, като това не е комплимент, а действително а, съвсем откровеното ми мнение, че а, докладът е отлична основа за нашите по-нататъчни обсъждания тук. Смятам, че в а, отделните политически групи. Този диалог напредна, напредна обсъждането, както и процесът на преговори с Турция. За съжаление, този процес продължава да бъде много бавен. Ние се стремим не само да ускорим процеса и да го насочим в положителна посока – така че да не се стигне до задържащи преговорите фактори, а по-скоро да се стремим към това, което ни обединява, за да можем да напреднем. Надявам се, че през 2013 година ще станем свидетели на по-положително развитие. И редица фактори говорят за това. Първо, в региона цари а, драматична ситуация и нашата задача е да си сътрудничим възможно най-тясно в много области с Турция, защото Турция е важно действащо лице в региона. В различни държави членки на Европейския съюз също така имаше действия Случиха се неща, чух коментарите на министър-председателя на президента Оланд с развитието в Франция. И е, гледната точка е доста по-прагматична в сравнение с гледната точка на бившия президент. А, Дневният ред на комисар Фюле е също доста положителна. В този дневен ред са включени проекти, които касаят бъдещите взаимоотношения между Турция и Европейския съюз. Сигналите, които получаваме от Турция са 2023 година би била една подходяща година за встъпването на Турция в Европейския съюз. Аз няма да коментирам тази перспектива. Нашата цел е да ускорим преговорите, да ги продължим и да ги направим възможно най-конкретни. Това е цел, която Европейският съюз си поставя от много години насам и трябва да продължим да работим в същата посока. Има още редица точки, които са важни за моята политическа група, като пак подчертавам, че докладът е много удовлетворителен за нас. Нашите колеги вече споменаха една част от а, тези точки. А, главите 23 и 24, главите правосъдие са особено важни с оглед на кризисната ситуация в региона. А, също така за нас е положително, че се отваря и преговорната глава номер 30. Тук говорим за реформи. Реформите обаче трябва да се разглеждат и в светлината на развитие, което за нас е недопустимо. Имам предвид свободата на словото в Турция. Към него имаме конкретни изисквания. Важно е да се прилагат последователно законите, свързани с борбата с тероризма. За нас е положително, че Турция се стреми към разрешаване на конфликта с курдите и иска да признае правата, свързани с културата на кюртския народ новата конституция, която се, върху която се работи в консенсус с всички политически сили, също така е много положително развитие. Има, разбира се, и пречки между тях отношенията с Кипър. Тук ние не можем да се намесим. Трябва да изчакаме и да се надяваме преговорите да бъдат възобновени но това не бива да бъде пречка в процеса на преговор между Европейския съюз и Турция. Благодаря. Господин председател, колеги, в отсъствието на докладчика в Сянка, господин Лампсдорп ще направя няколко предварителни коментара. Първо искам да поздравя авторката на доклада, защото смятам, че това е чудесен документ, пълен, нюансиран, обективен и мисля, че той е чудесна база за по-нататъчна работа и подобряване на взаимоотношенията с Турция и турските членове на парламента. Искам да подчертая няколко въпроса, които според мен са много положителни. Оценявам подхода към въпроса за Кипър в параграф 23. Трактовката е балансирана, сочи се пътя към евентуален напредък. Също така е много важно това, че два параграфа по-нататък, като в 25 се повдига същината на въпроса Европейски съюз, НАТО, Турция. Много добре е формулиран този въпрос. Той е формулиран много и ясно. Мисля, че миналата година или преди две година с Ендрю Дав се опитахме да направим точно така и нашата комисия отхвърли изменението, така че мисля, че има напредък. Ясно се казва къде са проблемите и какъв е пътя към разрешаването. Очевидно е, че ние като група се надяваме, че ще бъде възможно да продължим политическия диалог между турското правителство от една страна и ръководителите на ПКК от друга. Защото след толкова кръвопролитие, след толкова много жертви, става пределно ясно, че положителен изход може да се намери само с политически средства, а не чрез насилие. Опасявам се, че последните три убийства на три активистки на ПКК в Париж е по всяка вероятност опит да се дерайлира процесът. И следователно не можем да не приветстваме факта, че Турция е твърдо решена да продължи преговорите, докато бъде постигнато положително решение. Също така призоваваме призива в доклада към 27-те държави членки да отворят глави 23-24. Трудно е да разберем а, това, че след като са постигнали решение за Черна гора, отказва да го направят по отношение на Турция. Очевидно Черна гора е важна страна за нас, тя заслужава уважение. Те, тя е също толкова важна, разбира се, както и другите страни от бивша Югославия. Надяваме се всички те да имат мирно бъдеще, но Турция е една от основните страни не само в региона, но и в света. Имайки предвид събитията в Сирия и в целия регион, е очевидно, че взаимоотношенията ни с Турция трябва да се развиват на положителна основа. Ето защо ние призоваваме, ние приветстваме призива за отваряне на глави 23 и 4. Още повече, толкова много европейски правителства твърдят, че в тези области трябва да се постигне напредък. Така че защо да не бъдат отворени тези глави? И така. Аз не съм докладчик в сянка, не знам дали ще внесем изменения, но като цяло Моята делегация смята, че е свършена чудесна работа и очакваме нещата да продължат в същия положителен дух. Господин Салавракос има думата сега. Благодаря, господин председател. А, и аз откровенно поздравявам докладчика. За трети или четвърти път получаваме толкова добре балансиран доклад. И мога да кажа, че госпожа Ройтен действително ме убеди в това, че е експерт по въпроса с Турция и изобщо в рамките на нашата комисия. Съгласен съм, Турция е голяма държава, много влиятелна в международен план. И смятам, че този доклад е сред най-добрите, които сме получавали през последните години. Последните събития в Сирия се вземат предвид. Много ми харесва начинът по който се говори за преговорите и за отварянето по кюртския въпрос. Турция обаче не се държи подобаващо за такава голяма и влиятелна държава в, по въпроса с, с Кипър. И за това а, смятам, че онова, което се споменава в а, глава 22, връзка с прекратяването на взаимоотношенията с а, Кипър, а, също така е а, добро. и редица изказвания на турски политици е, не са в правилната посока. Има отказ от сътрудничество с е, европейски институции и е, от европейските ценности. По отношение на добросъседските взаимоотношения. Имаше редица покани от страна на комисията за подобряване на взаимоотношенията с съседите, но Турция все още се държи агресивно и налага вето, свързано с европейски държави. Например, последният вторник Турция беше против въпроса а, за а, възобновяемите енергийни източници и встъпването на а, Кипър и Израел а, в а, а, връзка с тази тема. Още една тема. А, Турция заплашва а, Понякога става въпрос за економически интереси, специално в случай с Гърция, която защитава свободните си търговски зони. Друг въпрос са морските зони и тук Европейският съюз отказва да подпише документ с позицията на Турция. Този доклад представлява продължение на досегашните доклади и досегашната резолюция на Европейския съюз съдържа информация, поредица въпроси, по които няма напредък. Нашето искане е тези, от, тези въпроси да получат отговор от а, турска страна. А, във връзка с преследването на журналисти и критиката от международната общественост. Смятаме, че правителството не е реагирало достатъчно добре, а, за да защити човешките права и свободата на словото в случаите, когато има нарушения. Във връзка с правата на журналистите можем да кажем, че свободата на медиите в Турция непрекъснато е застрашена. Това показва и броят задържани журналисти в Турция. Тук е, Турция на е едно от първите места. Турция трябва да спазва своите задължения във връзка с е, мигрантите и бежанците. И поддържам мнението на докладчика, че Турция трябва да подпише споразумението за приемане на бежанци. Става въпрос за европеизирането от една страна, но и за процеса на глобализиране от друга страна. Всички а, има държави на Балканския полуостров, които все още не следват това развитие. Светът а, все повече се обединява, побратимява се и сътрудничеството е изключително важно. С оглед на последните събития е особено важно да се развият и да се поддържат добри съседски взаимоотношения, да няма заплахи и а, насоки а, за в бъдеще. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Луначек от името на Зелените и с това ще завършим изказванията на докладчиците в сянка. Okay. okay. wouldn't mind if Mr. Tanner goes first. Because I'm, I'm, I'm jumping in for Ellen Flotter, who is caught... Аз ще говоря за, е, от името на госпожа Флотър. Така, за това бих искала да поизчакам. Господин Танок, благодаря. От името на Джефри Ван Орден, който е докладчик в Сянка, благодаря на докладчицата госпожа Ройтен за един чудесен и задълбочен доклад. Честно да се кажа, нещата се повтарят от предишните доклади до голяма степен. Има повод за оптимизъм, за оптимизъм но нещата са подобни от развитията на последните, от последните 2-3 години. Минт чух един акромен, акроним, страни, които включват т.е. Мексико, Индонезия, Ал... Алжир и Турция. Този ангроним обединява тези държави. Явно е, че тези държави ще получават все повече економическа сила в бъдеще и този акроним ще го използваме все повече. Така че ясно е, че Турция е много важен играч в региона но присъединяването към Европейския съюз ще бъде бавно. Както се казваше и в предишни доклади, това ще се дължи на е, неприлагането на протокола от Анкара, е, на непризнаването на Кипър, на ветото, което налага Турция на сътрудничеството, липсващото сътрудничество с Кипър. Е, е, Кипър, много се, Кип, Кипър е много активен в е, енергийната политика на Съюза. Турция пречи на това. Естествено, има и загриженост по отношение на правата на журналистите, особено от е, също така и, и правата на кюрското мълцинство. Има и проблеми с религиозните мълцинства. Представители на християнската общност, сирийската общност. Е, трудно е и проблематично е отварянето, отновото новото отваряне на гробището. Сега говори се за диалог. Говори се за, за затворниците от ПКК и Шалан, например. Е, всички знаем проблематиката, но ясно е, че този проблем, проблема с кюрдите, трябва да се реши. Това, което трябва да избегнем е беше, например, е, е, е че бруталното убийство на активистките от ПКК не бива да накърни хода на преговорите. Турция е много активна в окоръжаване на сирийската опозиция, опосредства и поощрява прехода на Сирия към демокрация. Трябва да благодарим на Турция за това. Освен това, отношенията с Иран са също много важни. Приветствам препратката за, неприем, за неприемането на това, че границата с Армения е все още затворена. Трябва да се предприемат мерки за установяване на доверие. Тук в Турция трябва да положи специални усилия за източните си граници. Но има различни, знаем, че има различни становища по отношение на присъединяването на Турция, но трябва да сме конструктивни, тъй като Турция е много голяма сила, много голям актьор, а също така и много голям търговски партньор на Европейския съюз. Трябва да се подобрят отношенията с, с е, Турция, но естествено има проблеми, проблеми с човешките права. Както подчертах, проблемите с кюрдското младсинство трябва да се решат, но като цяло мога да кажа, че доклада е много задълбочен, дава, отразява основните проблеми, основните проблемни области. Ние следихме като комисия развитието от последните две-три години. Мога да подкрепя предложението за отваряне на глави 23 и 24, защото тук става дума за борба срещу корупцията и организираната престъпност. Сега е, е, присъединяването на Турция към Европейския съюз е свързано с въпроса за организираната престъпност, престъпността в градовете, така че тези неща трябва да се решат. Госпожа Луначек. Благодаря. Ще говоря от името на Елен Флотър, нашата докладчица в Сянка, която не можа заради метеорологичните условия да пристигне тук на време. От а, нейно име искам да благодаря на за чудесния доклад е, и още веднъж да изрази удовлетворението си от добрата, доброто сътрудничество е, между докладчиците в Сянка. Ще спомена някои положителни точки, както се каза, искането от страна на Европейския парламент за отваряне на глави 23 и 24 от е, преговорните и фактът, че се споменават правата на общността LGBT, които трябва да бъдат гарантирани в Турция е положително, а, както и апелът към Турция и Кипър да а, направят усилия за сближаване на позициите си. Смятам за положителна ролята на Турция в хуманитарната криза около събитията в Сирия. Факта, е, че Турция прие голям брой беженци, също така е много положително и е много хубаво, че това се споменава в доклада. Ние бихме искали да се внесат още някои подобрения в доклада и имаме изменения, които сме предложили. Хубаво е, че в текстът се споменава екологичният и а, енергиен потенциал на държавата. Но много малко се говори за проблемите, свързани с екологията. Тук а, бихме искали да има по-добър анализ на ситуацията и а, въпросите, свързани с планираните атомни електроцентрали. Също така се интересуваме от потенциала за възобновяеми енергийни източници в Турция. Ние сме на мнение, че те се използват прекалено малко. Положително е, че Турският административен съд спря изграждането на язовирна стена Елисо заради екологични проблеми по отношение на по-нататъчните преговори с Турция и техния ход. Бихме искали да се отвори главата за етост и социални въпроси. Смятаме, че в Турция не се спазват правата на профсъюзите и бихме искали този въпрос да се обсъди в рамките на преговорите особено спазването на стандартите на Международната организация на труда въпрос, който споменаха моите колеги, е свързан с отношенията към кюрдите и ПКК и мирният процес. свързан с ПКК, Чалан и турското правителство. Тук ние трябва да подкрепим този процес и да изкажем своето положително отношение. Ние критикуваме а, антитерористичните закони, които според нас прекалено много ограничават свободата на словото. В тази връзка сме направили предложение за изменение. Надяваме се, че бруталната екзекуция на трите кюртски активистки а, няма да отежни процеса на преговори между турското правителство и кюрската общност. Тук смятаме, че а, трябва да има наказание за извършителите. На 23 януари ще се възобнови процесът между активистката Пина Селек. Някои от нас се срещнаха с нея в Страсбург и се надяваме тя да бъде оправдана на 24 януари. И а, смятаме, че това трябва да бъде също споменато в доклада. Още веднъж благодаря на докладчицата. Благодаря. 12 души са се записали за изказване. И ви призовавам да бъдете по-кратки. Благодаря. И аз искам да благодаря на докладчика. За да не губя време, ще бъда крата. Госпожа искам да спомена няколко думи за връзката с енергетиката. Госпожа Омен Ройтен говори за това, че Турция му има потенциал да играе важна роля в диверсификацията на енергийните източници и енергийните трасета и приветства е, желанието за засилено сътрудничество между Европейския и Турция по енергийни въпроси. Това е проблем, който става все по-важен, имайки предвид е, опасната зависимост на Европейския съюз от руски петрол и газ. Моята група приветства засиленото сътрудничество в областта на енергетиката между Европейския съюз и Турция от Штут... Штутгарт бихме искали да се положат повече усилия за развитие на ен, ен, интелигентната мрежа и смятаме, че партньорството в областта на енергетиката не трябва да се ограничава само до регулаторната дейност. Трябва да се ориентираме към а, общо ползване, особено на възобновяемите източници. Ние гледаме на Турция като на енергиен мост и енергиен център, но само по отношение на газа това трябва да се промени. Смятаме, че работната група трябва да заседава не само един път годишно. Възобновяемите източници трябва да станат ключова част от взаимоотношенията между Европейския съюз и Турция и ние трябва да да предвидим растеж на възобновяемите енергийни източници. Бихме искали Турция да стане поне наблюдател в ЕНСО и искаме сътрудничеството да бъде насочено към включването на Турция към е, електрическа мрежа, работеща с възобновяеми енергийни източници. Искам да кажа, че утре ще бъда домакин на семинар от 4 до 6 на първия етаж. Семинарът е за Турция, енергийното сътрудничество. Благодаря. Госпожа Копа, две минути. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя госпожа Омен Ройтен за доклада и той е чудесна база за дискусия. Разбирам трудностите, пред които е била изправена докладчицата, за да обхване всички становища. Обедена съм, че броят на измененията не е малък. Ясно е, че взаимоотношенията между Турция и Европейския съюз са в процес на стагнация. Докладът се опитва да даде благоприятен сигнал и в самото начало приветства изпълнението на положителният дневен ред от страна на Турция. Това обаче не бива да засенчва реалността и съществуването на сериозни проблеми. Няма да се занимавам сега с правата на човека в страната. Ситуацията се влушава. Много от колегите ми вече повдигнаха този въпрос. През последните месеци става ясно как гледа Турция на взаимоотношенията с Европейския съюз положителният дневен ред се развиваше в съответствие с приоритетите на Турция. Турк... Турция продължава да смята, че е възможно да заобиколи кипърското председателство без последици. Аз мисля, че в доклада трябва да се подчертае, че това отношение и избирателен подход е неприемлив. Искам да напомня на комисията, че упоритостта на а, турските партньори да не приемат кипърското председателство доведе до отмяната на 17-тото заседание на съвместния парламентарен комитет. Това е в параграф 22. Веднага трябва да кажа и да включа този факт в разделато заглавен конструктивен диалог. Както споменахте, че се споменава турското отношение в параграф 22 в глава изграждане до добросетски отношения. Аз мисля, че не тук му е мястото. Тук не става дума само за въпрос на добросетски отношения. Става дума за принцип и спазване на европейските договори. Институционалния ред от страна кандидат не може да има специален раздел за необходимостта от конструктивен диалог, без да се споменат тези проблеми. Говорейки за добросетските отношения, проблемите не, са, не се ограничават до, проблем, до взаимоотношенията с Кипър. Продължи ескалирането на заплахи. Открито се поставя по въпрос суверенното право. Още два коментара и след това в измененията ще изразя своето становище. Съгласна съм с колегите за по въпроса за убийството на трите активистки в Париж. Искам да се присъединя към казаното от госпожа Луначек. Благодаря. Госпожа Боскурт. Благодаря, господин председател. Първо, искам да изразя моите комплименти към докладчика Рия Омета мисля, че трябва да сме наясно а, с това, че бихме искали да участваме в а, процеса на а, преговори. А, има редица въпроси, които трябва да бъдат решени в Турция. Например, въпроса с свободата на словото или преговорите с а, кюртските, а, кюртската общност. И мисля, че преговорите от глава 23-24 трябва да бъдат разглеждани в светлината на насилието върху жени. Това е въпрос, който трябва да бъде решен. Не само, това не е само свързано с гражданските права и свободи. По отношение на главата правосъдие е важна работата върху Конституцията и накрая искам да спомена споразуменията за връщане на беженци. Ако трябва да се връщат хора в Турция, трябва да бъде гарантирано спазването на човешките права на тези хора. И Напълно съм съгласна с казаното в доклада за сирийските, за ситуацията в Сирия и тук смятам, че трябва да действаме сега. Благодаря, госпожа Клиус. Господин Клиус. Благодаря и аз искам да благодаря на докладчиката. И признавам, че сте се постарали да предложите балансиран доклад. Но важният въпрос за мен е следният. Не става въпрос за постиженията на Турция до сега, а за това какво е трябвало да направи и тя не го е свършила. Защото Турция, за съжаление, продължава с своите провокации и агресивното отношение към Европейския съюз. ще говоря конкретно. Турция продължава да нарушава всички резолюции на ООН и международното право и все още не се съобразява с основни ценности на Европейския съюз, защото територия от Европейския съюз продължава да бъде окупирана от турската държава. По а, главите 23 24 15, 23, 24. Разбира се, че е важно да се започне преговорът, но е трудно, че Турция все още не е готова да преговаря с Кипър. И това с пълно право се споменава в доклада. Турция пропусна чудесна възможност за нормализиране на взаимоотношенията с Кипър. Все още продължава нелегалното колонизиране, все още има хора, които се издирват и са безследно изчезнали, все още има военно присъствие и разделяне на държава членка на Европейския съюз. Освен това, Турция продължава да заплашва Кипър във връзка с а, свободната търговска зона и добивът на петрол. Тук а, не съм съгласен с а, предложението да се а, отворят главите от преговори 15, 23, 24. Благодаря, Καταρχήν θα ήθελα να χαιρετήσω και εγώ τους εκπροσώπους του... Благодаря. Искам да поздравя колегите от Турция. Но искам да кажа, че моята партия е против присъединяването на Турция към Европейския съюз. Смятаме, че проблемите на работонаймателите в Турция ще бъдат задълбочени. Няма да навлизам в подробностите. Искам да говоря за проблема с Кипер и, и въпроса с Сирия. Важна е политиката на Турция по отношение на Сирия. Турция носи голяма отговорност за драмата на сирийския народ. Според мен е негативно, негативно оценявам ситуацията с, с ракетите Патриот. Сега за Кипър. В точка 23 се говори за този въпрос и мисля, че някои неща тук са изпуснати. Това е неприемливо. Самият дух на бивши текстове, на предишни текстове на парламента е неприемлив. Става дума за съединяването на двете части на Кипър. Говори се, че трябва да се, то, то да се случи на базата на решение на ОНЕ и на решение на двузонната федерация. Не бива да има грешно тълкуване тук, за да може да има напредък. И още нещо. Става дума за подновяване на преговорите. Нека подчертая, въпреки усилията от страна на президент Христос, а но също така и от страна на кипърската общност, турско-кипърската общност, не можаха тези преговори да бъдат продължени. Даже има регрес по отношение на предишни споразумения. На трето място. Смятаме, че има една погрешна изходна позиция. Няма правна, правно основание за директните действия. Какво всъщност искаме да постигнем с този доклад? Подновяването на преговорите. На следващо място. Економическата зона. Ораторът бива прекъснат. Ораторът продължава на английски. Сега за безследно изчезналите. Тук двете общности работят заедно. Наистина Турция трябва да направи всичко възможно да се изясни този проблем. Госпожа Телхарус. Благодаря, господин председател. Първо исках да поздравя с добре дошли колегите от Турския парламент. А, поздравления на моята колежка и приятелка а, Умета Ройтен този доклад би могъл да бъде още по-добър, ако се внесат някои изменения. Но има много разговори, говори се за важността на Турция на международната сцена и става въпрос че а, са важни а, основните ценности на Европейския съюз и спазването на международните конвенции. Трябва да подкрепим Турция по пъти към присъединяване на Европейския съюз. Разбира се, че и ние искаме да имаме демократичен съсед, но турците трябва да си помогнат сами. И няма да се спирам на вече изредените точки, Смятам, че трябва да се спрем на отговорността на Анкара по кипърския въпрос. Защото тук не става въпрос за а, разногласия между две държави, става въпрос за а, окупация на територия и откровени провокации на Турция а, към кипърското председателство. А, не бива народи, които са съседи а, и а, има и много роднини да се държат по този начин. А, също така разполагаме с смесената парламентарна, а, парламентарен комитет и а, трябва да се вземат а, предвид а, заплахите на Турция, свързани с а, находищата на земен газ. Не може да се преговаря с Турция, ако тя се държи по този начин. Ситуацията смятам, че не е променена. Турция трябва да отвори своите пристанища в Амагуста. Само Република Кипър може да отвори своите пристанища и летища. И това е възможно само съблюдавайки международното право. Само демократични институции могат да осъществят това. Благодаря. Имам още какво да кажа, но имаме много малко време. Съжалявам. Uh, Госпожа Пападополо. Благодаря, господин председател. И аз рискувам да повторя казаното, но аз съм била свидетел на окупацията на Кипър. Нас... Аз бих искала с този доклад да се каже, че трябва да се положат усилия за сближаване. А, докладът е чудесен, но като че ли има еднакво отношение към Кипър, който е окупиран и окупатора. Аз мисля, че в параграф 24 не би трябвало да се каже само да се положат усилия за намиране на безследно изчезнали, това не е достатъчно. Мисля, че това, което се казва, не е приемливо. Аз бих искала госпожа е, Омен Ройтен да говори за военните зони. По-нататък по отношение на междупарламентарните срещи. и срещите на върха. Това, което направи Турция по отношение на кипърското председателство. Председателството положи усилия а Турция е, отправяше заплахи към е, кипърското председателство именно поради природния газ. Тук трябва ясно да кажем кой каква отговорност носи. Като че ли е, ние следваме подхода бизнес as usual – не е приемливо страна, която се стреми към членство, да не спазва международните норми. Говори се много за економическата роля на Турция. Извинявайте много, но политическите критерии са много важни е, има нарушение на правата на жените, на журналистите. Много права се нарушават. Ето защо ние не сме съгласни с отварянето на глави 23 и 4, също така и 22. Ако отворим главите и ако постигнем напредък, кипърския проблем никога няма да бъде разрешен. Мисля, че най-напред хуманитарната подкрепа по сирийската граница изисква засилена подкрепа от страна на Европейския съюз. Второ, кюрдския въпрос е от централно значение. Ние приветстваме е, политическите преговори, които се водят и аз поделям становището, че убийството на трите активистки в Париж е може би опит тези разговори да, дер... да дерелират, но това изисква пълно разследване и Европейския парламент трябва ясно да се изрази в този смисъл. Обедена съм, че Европейския съюз трябва и аз подкрепям балансирания подход на Рия подкрепям отварянето на глави 23 и 4 и създава и определянето на репери в области, в които Турция трябва да положи много усилия. По-конкретно скандално е това, че броят на журналистите в затвора в Турция е по-голям, отколкото в Иран и Турция. Това е неприемливо е, и не бива да мълчим. Също така и в многото въпрос, свързани с правата на човека, функционирането на съдебната система, закона за борба срещу тероризма. Сега искам да се върна на въпроса за Кипа. Искам да изразя подкрепа за много професионалния и въздържан подход на Кипър по време на председателството му и страната не допусна да се отклони от целите на председателството си. Не са много страните, които бих възприели подхода на Кипър. И е време да кажем на своите приятели в Турция, че не приемаме подхода бизнес as usual протокола от Анкара трябва да се спазва и поведението към кипърското председателство е напълно неприемливо за Европа. И начинът по който се опитват да спрат Кипър да осъществява проучвания за газ в морето е неприемлив и се присъединявам към колегите, които искат по-категорични формулировки. Заедно с това трябва да държим на това главите 23 и 4 да бъдат отворени. Не виждам никакво противоречие. Благодаря. И аз искам да поздравя госпожа Омен Ройтен за задълбочения доклад. Разбира се, че ще има много изменения. Може би, може това онова да се подобри. А, но аз преди всичко се радвам на присъствието на нашите турски партньори днес и на този тласък към развитието на културата на разговори, който от време на време липсва. Разбира се, че има много противници на преговарянето, преговорите на Турция с Европейския съюз. Виждаме тези настроения в ивицата Газа, в Израел, но искам да подчертая, че социал-демократите в Европейския парламент и в Германия а, поддържат а, присъединяването на Турция към Европейския съюз, а не статута на привилегировано партньорство. А, аз съм за отварянето на главите 23 и 24 Смятам, че Турция трябва да разреши тези въпроси дори и не във връзка с преговорите с Европейския съюз, а в интереса на Турция като държава. Смятам, че свободата на словото а, трябва да бъде спазена и правителството трябва да осигури тази свобода. И искам а, още веднъж да се обърне сериозно внимание на турско-кипърския въпрос. А, празнуваме годишнина от сключването на а, договора от Елисей и трябва да си припомним за приноса на Дегол към а, подобряване на добросъседските отношения между народите и това трябва да се има предвид и от Турция и от Кипър дори начина на водене на преговори и времето да се различава, колкото повече отиваме на юг. Благодаря. Госпожа Янако. Благодаря, господин председател. Поздравление за госпожа Олмен. Тя е експерт и тя е докладчик от много години Това е добър доклад, балансиран доклад. Но някои неща се премълчават. Неща, е, по които Турция изобщо не иска да се задейства. Става дума за морското право, става дума за заплахите, военните заплахи. към други страни. Имам предвид Гърция тук. И защитата на човешките права. Аз ще подам някои предложения за изменения. Надявам се докладчицата да ги приеме. Важно е всяка година да правим равносметка и да подчертаваме, че основни принципи, на, че демократични ценности не бива да бъдат накърнявани. Освен това, точка 13 тя, 13, тя трябва да се преформулира. Тук се говори за, отно, за подновяването на преговорите. Тук става дума за, главно за турски граждани на първо място и после става дума за другите чуждите граждани. Е, Ли, либерализацията на визовия режим в този контекст. Това е много важен проблем. Турция не може просто да се държи така, както до момента. Господин Качин. Alti, eh, res je, gre za uravnoteženo poročilo. Благодаря, господин председател. Наистина, това е доста уравновесен доклад, но трябва да подчертаем следното. Нека съсредоточим вниманието си върху нещата, които ни свързват, а не те, върху тези, които ни разделят. Турция бележи напредък по отношение на, демократизацията си, на растежа. И може да помогнем на Турция, като, им, пом, като и помогнем да отвори най-трудните глави. Трябват ни решения и то разумни решения и то ни трябват сега. Например, Белград и Прищина. Сърбия не признава Косово, но може би ще има скоро време пробив. Нещо, което преди няколко месеца не беше изобщо предвидимо. Нека и Анкара се опита да поощри такъв пробив. Предизвикателствата са пред всички нас. Турция е съюзник на Европейския съюз и то не само в контекста на НАТО, а по принцип в региона. Сега тези ракети Патриот и тяхното разполагане, но то може да се види като знак на солидарност, но най-напред трябва да помислим за възможността на Турция да преодолее финансовата и економическа криза от преди няколко години. Като либерал аз искам да подчертая успеха и напредъка на Турция по отношение на образованието на жените, защото по този начин Турция ще стане едно преобразувано общество, едно демократизирано общество, едно по-отворено общество. Турция е много важна за страни като Сирия, Ливан, Ирак, Иран. Турция е не само стратегически партньор, но и приятел и тя заслужава приятелско отношение. Ако имаме свободно движение в Западните Балкани, ако имаме либерализация на визовия режим, то не бива да затваряме очите си за Турция. Турция има нужда от нашия, нашата помощ. Um, Господин Холвейт, най-напред благодаря на докладчицата мисля, че тя е успитала да представи нещата много уравновесено и особено приветствам параграф 3 за визовата либерализация. Точка 10 също така е много добра за реперите и въпроса за Кипър. Съгласен съм с колегите, които говориха по този въпрос. Ние също трябва да покажем нашето становище. Не може да има диспропорции тук в това отношение. Трябва да подкрепим колегите, които говориха за това. Може би е, доклада може да отрази економическото развитие на Турция, 10% растеж. Съгласен съм с това, което бе казано за основната роля на Турция в региона за приемането на бежанци от Сирия. По отношение на правата на омбудсмена, свързани с разследванията в затворите, трябва да има двустранно споразумение между партиите за тази цел. И накрая, може би може да има собствено становище на комисията по отношение на последното развитие в Турция. Аз бях на, а, на процеса, самия аз присъствах на процеса, за който се говореше. Сега по отношение на човешките права, много неща могат да се направят. Има 18 сред адвокати, е, чието, чиято ситуация буди дълбока загриженост. Благодаря. Um, Благодаря, господин председател. Извинявайте, че не можах да чуя докладчика и докладчите в сянка. Съгласна съм с това, че докладът е добър, балансиран, е, стегнат, което е хубаво. Съгласна съм с Ана Гомес и Ричард Хауес, които смятат, че може би няма да е зле да обърнем повече внимание на някои от положителните елементи, като економиката, важната регионална роля на Турция, търговските връзки и така нататък. Хубаво е това, че на втора страница е хубаво да се спомене. Без, разбира се, да премълчаваме критиките, но хубавите моменти също би трябвало да изпъкват. Мисля, че точка 9 би трябвало да се засили. Става дума за свободата на изразяването и ареста на журналистите. Много труден въпрос. Това е свързано и с кюртския въпрос. Бих е, искала да се обърне повече внимание на това, като че ли е, не, политическото решение не е много, не е съвсем близо. Е, покушението в Париж не е насърчително. Нека да се погрижим ограничаването на тероризма от страна на ПКК да не ограничава свободата на изразяване от страна на унези, които застъпват правото на самоопределение автономия на кюрдите. Свърши ли ми времето? Още две секунди. Подкрепям казаното за либерализиране на визите. Съгласна съм с това, че не бива чак толкова много внимание на Кипър да обръщаме. Заедно с това обаче, че е, жалко е, че е, Кипър се опитва да изтиква Хелим. Е, това е, което се произвежда в северна страна. Госпожа Флотра, председател на съвместния парламентарен комитет, успя да дойде. Благодаря, господин председател, за това, че ми дадахте думата, независимо от закъснението ми поради метеорологичните условия. Сега да се върна на дебата за Турция. Благодаря на госпожа Омен Ройтен, която представи доклад, обединяващ работата, извършена през последните години. Задълбочи да се консенсуса, който намери изражение в последния доклад. Е, тя застъпва идеята за откриване на глави, на две глави. В момента имаме една политическа възможност и докладът обръща внимание на тази политическа възможност да дадем тласък на процеса на присъединяване на Турция. Това Въпроса за кюрдите е чувствителен въпрос. Друг и подобни въпроси е реформата на съдебната система, работата по новата конституция, свободата на пресата и медиите. И това са все въпроси, по които можем да задълбочим работата си. да не оставяме отвратителни актове, като този в Париж, да дерейлират процеса. Но въпросът за майчиния език, защита на майчиния език, правомощията на местните органи на властта, това са все важни въпроси, също въжи и за политическия диалог. Госпожа Омен Ройтен ще реши дали има смисъл да се задълбочи повече въпросът с свободата на пресата. Много работа беше свързана от парламентарния комитет на място и може би бихме могли да изразим по-ясно това, което е свършено в доклада. Госпожа Омен Ройтен може да разчита на мен за консолидиране на линията, която тя е избрала, именно отваряне на главите разработване на новата конституция. Мисля, че това е линията, която трябва да следваме. Смятам, че тя е плодотворна. Да не забравяме, че е, Кюртския въпрос е, е изключително сериозен имайки предвид геополитическите последици, които може да има. Ето защо в доклада трябва да изразим своя ясен ангажимент. Това е благодаря. Председателят благодаря. Сега представителя на Генерална дирекция разширяване. Господин председател, госпожо докладчик, благодаря много. Най-напред искам да поздравя Рима Рия Омен Ройтен за написания от нея доклад, който е балансиран, съдържателен Докладът съответства в голяма степен на заключенията на доклада за напредъка, публикуван от комисията през октомври 2012 година и отразява и заключенията на съвета през декември. Смятаме, че положителният дневен ред изигра много важна роля за развитие на отношенията между Европейския съюз и Турция, независимо от трудностите. Позволете ми само да спомена основният успех на Positive Agenda. Това е пътна карта за либерализация на визите за турските граждани. Ние смятаме, че това доведе и до заключенията на съвета, които подготвят почвата за нов тласък на преговорите през 2013 година. Тук искам да благодаря и на всички, които призовават за бързо отваряне на глави 23-24. Ние смятаме, че само чрез отваряне на тези глави можем да водим интензивен диалог с Турция по проблемите, свързани с основните права. Аз мисля, че госпожа Омен Ройтен – е възприела положителен подход и в този контекст си позволявам да изпратя ясно послание на подкрепа за инициативата, а именно да се сложи край на кървавите сблъсъци, които доведаха до множество жертви от 30 години насам, да се положи началото на решаване на кюрдския проблем, като се спазват политическите критерии, за които често говорим. Благодаря, казва председателят, преди да дам на докладчика думата да обобщи дискусията. Искам да напомня на колегите, че Крайният срок за внасяне на изменение е 5 февруари 12 на обяд. Госпожо е, докладчик, имате думата. Благодаря. Аз се опитах да представя един балансиран доклад за напредъка на Турция, балансиран и честен. Един доклад, който иска да каже на всички, че, и кой, който да се обърне към всички и да е приемлив за мнозинството в парламента. Е, в 90% вече имаме, надявам се, надявам се да, да имахме 90% за предишния доклад, надявам се и този път да е същото. На второ място. Още веднъж искам да подчертая. Преговорите са винаги отворени. Не може да дадем точна дата за приключването им. Най-напред политическите критерии трябва да бъдат изпълнени. Това е основното. Даже по-важно е това, отколкото обсъждането на главите. Сега да се спре на главите. Ако искаме Турция да направи повече за съдебната система, да направи повече за човешките права, то Хубаво е да имаме положителен дневен ред и да имаме неформални репери, но ни трябва още нещо. Ето защо отварянето на тези глави е важно и необходимо. На следващо място. Свободата. Свобода на изразяване, свободата на медиите. Това са основни човешки цен... Е, европейски ценности. За това ние подчертаваме в член 9 че е необходима една е, голяма, твърда, разумна реформа на съдебната система. Преди седмица и половина говорих с представители на Върховния съвет на адвокатите и прокурорите и с касационния съд, Върховния съд в Турция. И аз съм убедена, че Турция иска да отбележи напредък. Сега енергетиката. Ако Турция блокира участието на Кипър и на Израел в Организацията по възобновяеми източници, тези страни в такъв случай – трябва да знаят, че тази глава по енергетика ще бъде блокирана. Какво трябва да се направи? Трябва да деблокираме ситуацията. Тогава ще се породи политическата воля. Сега договор, споразумението на, за, на ОНЕ, аз ще го включа. Религиозните мълцинства. Мисля, че параграф 17 е доста обширен протокола от Армения, за Армения. Какво трябва да се направи? Турция и Армения трябва да ратифицират тези протоколи. Но също така, защо не са ратифицирани? Нека се запитаме, защото отношенията между двете страни не са добре. Нека да подобрим, да се опитаме да подобрим ситуацията, защото при приоритет е отварянето на границите. Сега за екологията и възобновяемите енергийни източници. А, ако имате изменения, подавайте ги, можеш да ги обсъдим. Сега точка 19. Социални въпроси. Нормално е тези глави да се обсъждат и да се преговарят, да се договарят в края на процеса. Сега за кюрдския въпрос. Ясно е. Насилието и убийството в Париж беше истинска провокация. Провокация по отношение на, за политическите преговори между турското правителство и или поне представителите му, и господин Арчала. Това беше провокация. Всичко трябва да се направи. Едно добро разследване трябва да се направи. Но ние не сме компетентни. Разследването трябва да се направи в Париж. И това, което разбрах, не знаете ли е слух, но Днеска е задържано едно лице, член на ПКК. Но повече какво може да се каже? Не искам да накърня процеса, мирния процес в Турция. И това е причината, поради която трябва да сме много внимателни. Не да се мълчим, но да сме внимателни какво говорим. Сега, по отношение на това, което каза госпожа Копа. Аз съм категорично против това Турция да не признава Кипър като е, председател на Европейския съюз. Какво може да се направи повече? Е, това е отразено в текста, но не само в текста, а също и в моите бележки към него. Сега по отношение на отношенията Турци, Турция и Сирия. Посетих два лагера за беженци и говорих с нашия компетентен комисар. Госпожа комисаря призна усилията на Турция и ги оцени много високо. Защото ситуацията в тези лагери беше по-добра от е, ситуацията в много други подобни лагери. Сега. Безследно изчезналите лица. Е, тя, за тях говорил. Сега за омбудсмана. Господин Хауит говори за тях, но той си тръгна. Е, тук не става дума само за компетенцията на омбудсмана, но и за същината на службата. Въпросът е обаче какви ще са резултатите. тях може да ги видим едва следващата година и да ги оценим. Отново искам да кажа. Опитах се да, да бъда уравновесена в изработването на доклада. Ако колегите подават едностранни изменения, аз ще се опитам и по-нататък да работя в този уравновесен дух. Това мога да обещая. Благодаря. Председателят благодаря на докладчицата, колеги благодаря. Утре започваме в 9 часа с гласуване. Закривам заседанието. Nine.